Преминаваме към следващата част от Междупарламентарната конференция, която върви, според мен, изключително успешно, тъй като проведохме отлични обсъждания за Европейския механизъм за стабилност. А сега имаме удоволствието да привесаме тук председателя на Еврогрупата Марио Сентено. Благодаря ви, че сте тук. Вие току-що председателствахте първата среща на Еврогрупата. Е, бяхте и на Екофин и сега сте тук, за да направите изказване, след което ще има възможност е, за въпроси и отговори. Тъй като принципно е, тази възможност за въпроси не беше предварително планирана. Ако някой иска да се запише за изказване, моля да вдигне ръка. Но ще се наложи да дам думата на сравнително малко колеги, тъй като след това трябва да преминем към следващата част на заседанието в 3.45. Позволете ми да предам думата на Менда Стоянова, председател на Комисията по е, бюджет и финанси на, Европейск... на Българския парламент. Заповядайте. Уважаеми господин Голтиери, уважаеми господин Сентено, председател на Еврогрупата, уважаеми членове на Европейските националните парламенти в Европейския съюз, скъпи колеги, за мен е удоволствие да председателствам днешната пленарна сесия с ключов говорител, почитаемия господин Сентено. С интерес очаквам изложението на председателя на Еврогрупата относно евентуалните бъдещи инициативи, които ще оформят еврозоната и по-специално нейното макроекономическо управление, както и завършването на банковия съюз. Позволете ми да използвам случай да ви уверя, че в първото си председателство България ще работи активно за бъдещото задълбочаване на економически и паричен съюз, както по време, така и след периода на своето ротационно председателство. Сега позволете ми да дам думата, уважаеми господин Сентено. Заповядайте, имате думата за изложение. Благодаря. Thank you very much. Honorable members of parliament. Благодаря много, уважаеми е,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 това заседание в тази годишната междупарламентарна седмица. За мен е чест да присъствам тук в качеството си на председател на Еврогрупата и много се радвам, че присъствам на събитие, на което са представи, представени и националните парламенти. За мен е чест и удоволствие. През последните няколко години се сблъскахме с доста трудности, но засилихме координацията на економическата политика в Европа. Европейското полугодие е едно от най-големите ни постижения. Той е добър пример за добра европейска инициатива, тъй като постига добри резултати на национално и на европейско равнище, които са в синхрон с гладкото функциониране на Паричния съюз и всичко това посредством един процес, който подлежи на демократична отчетност. Това е сложен процес, в който участват държавите членки и европейските институции. И, но това е един единствения начин да е, работим ефективно в Европа. Работим с колегите, за да направим еврозоната по-силна и по-устойчива. Но за да може да, функциони... за да, може да функционира по-добре тя за всички и в полза на всички, а не в полза само на ограничен кръг лица. Ще продължим да работим а, по обсъждането на целите в областта на политиката и с Европейския парламент и с националните парламенти. Вие вече сте обсъдили няколко немаловажни елемента от задълбочаването на економически и паричен съюз по-рано днес. И е, разбирам, че са били изразени различни е, политики от страна на комисията, от страна на Европейската централна банка, от страна на представителите на различни национални парламенти. За нас е много важно да се задълбочи и завърши економическия и паричен съюз успешно. И а, затова много се радвам, че съм тук в качеството си на председател на Еврогрупата. А, много години съм работи в, а, сме работили в областта на управлението на кризата, но вече Еврогрупата може да бъде пълното си внимание на довършването на структурата на Европейския паричен економически съюз. Това е изключително удовлетворяващо и за мен това е знак за многобройните усилия и постижения на държавите членки и на европейските институции за преодоляване на кризата. По време на кризата гражданите не загубиха доверие в своята валута – еврото. Дори когато беше тежко, валутата продължи да поддържа стабилност и е, да бъде използвана като референтна валута в световен план. И е, вече еврото се счита за двигател на световния економически растеж. Успяхме да укрепим економическото възстановяване, въпреки няколко сериозни сътресения през 2015 и 2016 година. Економическата и парична политика изиграха своята роля във възстановяването, но това не е всичко. Според мен, доброто представяне на еврозоната и постигането на растеж показва, че економиките ни продължа, продължават да се развиват към устойчивост. Дори повече, отколкото често си мислим. За мен добро, добрите постижения в еврозоната показват, че економиките ни. става все по-устойчиви. Еврото е един от най-важните проекти на европейската интеграция през последните десетилетия. Чрез национални и институционални реформи в Европа показахме своята убеденост, че трябва единната валута да постигне успех. От тук нататък най-важното е да продължим същия дух и да разглеждаме еврото като средство, а не като цел сама по себе си. Съда на еврото е да подпомогне ежедневието на милиони граждани в Европа. Еврото съществува за да а, засили функционирането на дружествата в Европа, работещи на най-големия единен пазар в света. Еврото съществува, за да увеличи устойчивостта на економиката, да има повече економически растеж, за да може да се достигне до повече работни места и повече възможности. Еврото съществува, за да се погрижи да продължи и политическия процес, който поддържа единството на държавите членки и на европейските граждани но трябва да го направим още по-силно, да модернизираме економиките си така, че те да могат да устояват на по-нататъчни кризи и да се адаптират към предизвикателствата, до които водят демографските и технологически промени. Това означава много добре да калибрираме политиките си, за да може да се постигне добър баланс между устойчивост и растеж. И освен това, и засилване на потенциала ни за растеж. Затова трябва да продължим да насръчаваме положителните цикли в економиката. И така, лека по лека, кризите ще останат зад нас. По-настоящем времената са добри. Економическите изгледи са положителни и държавите членки получават отлична възможност да действат. Не само по-отделно, но и заедно. Държавите членки биха придобили по- голям просперитет, ако използват всички елементи на единния пазар. И за това е добре да говорим за е, финансовия съюз и за интегрирането на финансите като е основен елемент от единия пазар. Тук говоря за банковия съюз и за съюза на капиталовите пазари. Те са от основно значение на, за един добре функциониращ економически и паричен съюз. Ако това не се постигне, няма да из, извлечем всички възможни ползи от едината валута. Е, кризите могат да доведат до е, спиране на трансграничните е, парични потоци. Финансовата фрагментация по време на кризата доведе до сериозни безпокойства. Има известни подобрения, но те са е, постепенни и всъщност не сме стигнали там, където бихме искали да стигнем. Има добри причини да сме амбициозни и да напредваме към постигане на един по-задълбочен и напълно функциониращ финансов съюз. Много се радвам, че лидерите на Европейския съюз определиха завършването на банковия съюз като основен приоритет. Надявам се, че е, действително до юни, както те са планирали, това ще стане. Защо е толкова важно? Ами, е, защото е, онова, което най-много ме безпокои, е, че фрагментацията на пазара увеличава разходите за всички и ограничава и дружествата, и гражданите. Всъщност така много по-трудно се финансират дори добрите бизнес начинания и става по-трудно да се намери добра застраховка. Когато говоря за конкретни решения през юни, не говоря за поредната пътна карта, говоря за конкретни мерки. Обсъждането за завършването на Банковия съюз е свързано с уравновестяването и последователността на намаляването на риска и на споделянето на риск. През последните години постигнахме много за намаляването на риска. Аз като финансов министр на Португалия съм много добре запознат с тази тема и мога да ви уверя, че дисбалансите са коригирани изключително успешно по-настоящем. Имаме е, търговски излишък, бюджетният дефицит е намален до близо 1%, коригирахме и рекапитализирахме банковата система и се радваме на положителни тенденции на устойчив растеж и на постоянно спадаща безработица. И е, що се отнася до лошите кредити, те, те намаляват и публичният дълг също спада стремглаво. Това означава, че е много добре сме подредили собствения си дом. Извлекли сме по пулките от кризата. И а, е, що се отнася до начина по който кризата се отрази на други сравними с нас части на света, а, е, например Съединените щати, е ясно, че в еврозоната имаме какво още да направим. Става дума за споделянето на риска. Това увеличава подкрепата за неблагодетелствените райони и умекотява въздействието на определени секрети сътресение. Това може да стане и чрез действие на, на частни, частните пазари и а, чрез фискални мерки. И в двете области Европейския съюз е, е, ни застава зад Съединените щати. И трябва да се предприемат мерки. През следващите месеци ще работя с колегите си, за да напредне еврозоната по този път напред. Това не трябва да бъде разглеждано като едно непреодолимо препятствие, тъй като не започваме от нула. Европейската Централна банка има задачата да осъществява надзор върху банковата дейност и имаме правила, които принуждават кредиторите на фалирали банки да поемат своята част от ангажимента. Банките са засилили от четните си е, отчетите си е, чрез намаляването на лошите кредити. Когато постигнем е, по-ясна представа за това къде се намираме днес и по сближена интерпретация, ще можем да вземем и по-конкретни мерки за споделянето на риска за бъдеще. За мен темата е сериозна. Ще бъда честен с вас. Никой не иска постоянни мерки за система, която да подпомага всички, които поемат всякакви рискове. Нищо подобно. Целта обаче е да обединим а, риска на едно. Това означава а, по-задълбочено функциониране на банковия съюз. Твърдо вярвам, че ще можем да спазим пътната карта на съвет от 2016 година и да добавим към нея съответните елементи, свързани с Банковия съюз. И тук има предвид два конкретни елемента. Как повечето валутни съюзи трябва да има обща схема за застраховане на депозити. Ако има такава система, това ще подобри защитата на спестителите и ще се намали опасността от е, паническо тегляне на пари от банки е, в е, случай на сътресение. Трябва да се работи и с единен фонд за преструктуриране. Нека да ви сравним ситуацията с Съединените щати. Там а, именно а, хазната е а, последната предпазна мярка. Това е важно условие за добре функциониращ паричен съюз. Но вторият важен компонент на финансовия съюз също не трябва да се пренебрегва. Става дума за съюза на капиталовите пазари. Той е важен последните две причини. Първо, подобрява ефективността на единния пазар, нещо, което означава, че помага да се комбинират по-добре е, онези, които взимат заеми, с онези, които дават заеми. Е, това трябва да увеличи потенциалния за економически растеж, особено ако финансирането е насочено към устойчиви инфраструктурни проекти. На второ място, един съюз за капиталовите пазари е начин да се намали прекаленото разчитане на банкови кредити това би било проект ориентиран към стабилността. На практика това е начин да спечелим, защото ще се стигне до ползи не само за економическите оператори, но и за гражданите, които ще се радват на по-добър економически растеж, на по-добри работни места и на по-добра възвръщаемост от спестяванията си съюз на капиталните пазари изисква да действаме а, на няколко фронта, за да контролираме финансовите потоци и да ги а, наблюдаваме, ни трябва добра финансова архитектура. На второ място трябва да се премахнат трансграничните а, пречки, като а, на определени правни норми, свързани с а, а, данъчно облагане и с а, фалити. Това не е лесно. Затова трябва да работим много задълбочено. Също времено има отлични възможности за извличане на синергични ползи от съвместното функциониране на Съюза на капиталовите пазари и на Банковия съюз. Колкото по-бързо постигнем и двата, толкова по-добре ще можем да развием по-нататък един е, е, европейския механизъм за стабилност. И ако има добър баланс между фискална гъвкавост и фискална отговорност, ще постигнем един пазар, който да а, показва всички а, характерни черти на пазар с зряла валута. Това ще даде възможност да се подпомагат и страни, които се сблъскват с тежки економически сътресения и ще се помогне е, също така за е, прехвърлянето на ефекта на, на паричната политика на Европейската централна банка е, по-нашироко. Имаме задължения, които не трябва да пропускаме да изпълним. Аз, когато се кандидатирах за председател на Еврогрупата, настоях, че ние като политици сме длъжни да обясним на гражданите реформите, които прилагаме. Затова, когато говорим за съюз на капиталовите пазари, трябва ясно да обясним, че целта е да стане по-лесно за начинаещи е, дружества в Финландия да намерят е, финансиране от Франция, за ирландски пенсионер да спестява в Германия за испанска средна фирма да набере допълнителен капитал в Холандия. Това означава ежедневно откриване на нови възможности и за гражданите, и за фирмите. И а, е, това е добър начин да обясним потенциала за економически растеж. Това ме води до последния ми коментар. Задълбочаването на економическия и паричен съюз трябва да бъде задължително обвързано с демократична отчетност. И не казвам това само защото звучи добре. Политическите развития в Европа показват силна подкрепа за евро... европейски проекти и за еврото. И е ясно, че сме длъжни да действаме. Трябва да подхождаме прагматично, така както го правихме по време на кризата, но без това да води до по-слаби демократични изисквания. Трябва да се спазват всички правни норми и е, договорите. Също времено сме длъжни да намерим решенията, които да отговорят на очакванията на гражданите. Между парламентарните срещи, като днешната среща тук днес, са отличен пример на нашия ангажимент да включим всички и да продължим да работим успешно и по демократичен начин в контекста на Европейското полугодие. Благодаря за вниманието. Thank you very much. Много ви благодаря, господин а, председател Сентено, за вашето изключително интересно изказване. Шестима желаящи да се изкажат, да зададат въпроси, а само 18 минути, с 18 минути за разполагаме, така че нека да се ограничи всеки един от изказващите се в 2 минути. Започваме с господин Ерик Пърт от френското, френския парламент. Да, съвсем накратко един въпрос от мен. Вие казахте, че сме в етап на растеж. Да, действително, повечето държави, които са представени тук, виждат известен растеж. В Франция виждаме едно настигане на средните стойности за Европейския съюз, но разбира се, има и а, рискове в този процес. Вие цитирахте няколко вида от тях, но може ли да се задълбочите за това какви са по-конкретните рискове за длъжнялостта, различните видове активи, също така и различните променливи в областта на частния сектор, може би би било а, добре да се спомене и цифровата економика, и монополите, които наблюдаваме там, институционалните елементи, които са свързани с всичко това, а, банковия съюз, но също така и съюза на а, капиталовите пазари, споменахте вие. Какво можем да очакваме в бъдеще като растеж в Европа и по-конкретно в еврозоната? Благодаря, господин Сива Перера от Европейския парламент. Благодаря, господин президент, господин председател. Искам да започна с това да кажа добре дошъл на господин Марио Сентено. Изборът ви за председател на Еврогрупата е, е знак за надежда за еврозоната. Нашата амбиция е да постигнем просперитет и сближаване в Европейския съюз. Но вашата задача е изключително предизвикателна е, и много трудна, тъй като до юни трябва да имате не само пътна карта, но и програма с конкретни задачи Два конкретни въпроса имам аз към вас. На първо място, в реформата на еврозоната трябва да говорим и за бюджетни капацитет на еврозоната. Оптимистично ли сте настроен или не по повод на новия етап – от дебати за многогодишната финансова рамка. Ако имаме лош резултат по преговорите на многогодишната финансова рамка, това няма да допринесе за доверието към а, идеята за фискалния капацитет на еврозоната. Във вашите първоначални бележки вие също а, споменахте друг важен момент, а, че трябва да утвърдим демократичната легитимност на административното управление. И в този смисъл, какво смятате за ролята на Европейския парламент във всички елементи на европейското полугодие, като възможност за гарантиране на демократичната легитимност в областта на бюджетната економично и економическото управление?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 Моите коментари са за следващия панел, така че по-късно ще ми дадете думата. Добре. Господин Хосе Мануел Фернандес. Благодаря, господин председател. И аз искам да приветствам председателя на Еврогрупата и неговия екип. Смятам, че успех за Еврогрупата е успех за Европейския съюз като цяло. В следващата седмица ще гласуваме в бюджетната комисия по финансовата перспектива и многодишна финансова рамка и възможностите за нови ресурси. Всички сме съгласни с идеята да има повече дейност в еврогрупата. Трябва всички държави, които участват в еврозоната, да бъдат насърчени и да се върви към европейски паричен фонд, за да можем да откликнем и на симетричните и на асиметричните шокове. Всичко това върви в посоката на необходимост от нови ресурси. И моят въпрос е съвсем конкретен. Можем ли да използваме, да речем, половината от приходите на Европейската централна банка? Това са 8 милиарда евро годишно, според комисията – Съгласни сме с идеята, че приходите от Европейската Централна банка могат да се използват бюджета. Това би означавало не да се взимат пари от данакоплаците. И това е една от целите, които ние си поставихме при намирането на нови източници за, на финансиране за Европейския съюз. Благодаря. Мариза Матиас има думата. Благодаря, господин председател. Нека и аз на свой ред приветствам а, господин президента в а, Европейския парламент. За а, Обществения дълг е една от темите, които искам да засегна. Другата е за търговските въпроси. И така, имате ли някакви планове за някакъв вид пътна карта, която да говори за преструктурирането за дълга и задължеността през следващите години? На следващо място, има ли някакъв начин, по който да планирате да действате с държави с голям излишък, като Германия, например? Следващия оратор. Добре дошъл на президента на Еврогрупата. Вие споменахте Португалия. В Португалия, въпреки целия натиск, целия шантаж от европейските институции, успяхме да се е, озовем на правия път е, на защита на правата и е, на работниците и с положителен ефект върху не само стандарта на живот на гражданите, но и като цяло в държавата. Еврото и принадлежността към Европейския паричен съюз всъщност бяха едно ограничение което ни караше да страним от този път. И това е причината, поради която е, държавата натрупа толкова сериозен дълг. Това обяснява и липсата на сериозни обществени инвестиции. И всичко това се натрупва като ефект. Притеснявам се, че задълбочаването на економическия и паричен съюз ще увеличи подобни ограничения. 16 години. 16 години откакто по Португалия изостава от средно европейското равнище. И сега по темата за длъжнялостта. Периферните економики имат дълг, който е резултат от економически и паричен съюз. Ритъмът на намаляване на дълга е наложен, т.е. се пренасочват от ресурс, ресурсите от а, а, теми, по които може да се инвестира в държавата и това как се отразява на европейско равнище. Какви са предложенията, които ще направите в тази област? Какъв вид решение бихте могли да предложите? за предоговаряне на дълговете. Какви решения може да има, за да може и излишъкът да се използва за публични инвестиции, а не за заплащане на дългове. Това е от което имат нужда тези държави те трябва да насочат ресурсите си, за да преодоляят, преодоляят зависимостта си от дълговете. Това трябва да е начин по който се използва паричния съюз. Председателят Сентено, имате думата. Благодаря за зададените въпроси. Ще започна с първите въпроси за рисковете, които все още съществуват пред нас. Те се дължат частично и на външни рискове, с които трябва да сме наясно и да се подготвим да отговорим на тези рискове. И съществуват също рискове, които проистичат от кризата. Все още. С тях също трябва да се справим по един ефикасен начин. Основният риск, който виждам днес, е рискът от бездействие. Ако не реформираме евро зоната и не я направим по-силна и по-способна да се справи с следващата криза, няма да си свършим работата. И това, разбира се, означава, че трябва да се справим с рискове, които наследяваме, но и рискове, които идват и отвън. Пътната карта, коя, с която разполагаме, е доста подробна в това отношение. И ми се струва, че единствено следвайки тази пътна карта, ще направим нашия економически паричен съюз по-способен да се справи с тези рискове. Позволете ми да продължа на португалски в отговорите си. Мога да започна с това, че финансовите ресурси на Европейския съюз и нашия капацитет да използваме тези ресурси както трябва в следващия тата многодишна финансова рамка, ще бъдат един ключов фактор при осъществяването на всички общи политики, които имаме. Това означава, че трябва да търсим финансови ресурси и да ги адаптираме към нашите най-належащи цели. Трябва економически и паричен съюз да бъде по-устойчив и дебатът за Фискалният капацитет на еврозоната е много важен дебат, разбира се. И е особено важен, защото фискалният капацитет трябва да бъде в услуга на асиметрични, в отговора ни на асиметричните шокове, както вече беше споменато, но също така и в услуга на разширяване на инвестиционния капацитет на различните економики, като се развиват те в економическия цикъл. И не трябва да пропускаме и опитите да засилим и укрепим европейския бюджет в нашите дебати. Участието на Европейския парламент в този дебат единствено и само можем да приветстваме факта, че се провежда такъв дебат и се надяваме това да става и все повече и да има по-засилен характер. Естествено, Европейския съюз се нуждае от собствени ресурси. Те трябва да се считат за рес... европейски ресурси в този дебат. И съм убеден, че съвета ще разгледа този въпрос и ще види какви са възможностите, които съществуват. Аз лично определено бих бил за да се каже, че това са европейски средства и трябва да се използват по най-добрия възможен начин. Европейския съюз и по-конкретно еврозоната има доста сериозен излишък. Този излишък е вид а, а, спестовни средства и този вид реформа, за която аз говоря а, на Банковия съюз, на Съюза на капиталите пазари, са много важни именно от тази гледна точка, за да може да се гарантира, че тези ресурси се използват както трябва в полза на членовете на гражданите на еврозоната когато има трудности в пазарите, да се насочат спестяванията към инвестиции, това намалява потенциал на еврозоната и в контекст на европейското полугодие има конкретни препоръки, конкретни оценки за това как тези излишъци следва да се инвестират, разпределят и как се проистичат различни дисбаланси от тези излишъци и как могат те най-добре да се разпределят в еврозоната. Смятам, че реформите, които предстоят, ще са изключително важни, защото трябва да направим така, че по-добре да се разпределя а, разполагаемия излишък. Трябва да има по-добра и по-голяма яснота на собствеността в еврозоната по отношение на този излишък и всъщност е една от основните области на растеж в еврозоната е именно на основата на този излишък. Що се отнася до дълга, за длъжността, Има много дебати по тази тема и начина по който управлявахме кризата. Е, съществуват много важни е, механизми. Те са много по-ефективни, отколкото вед инструменти, с които разполагахме в началото на кризата. Европейския механизъм за стабилност е един такъв пример. Трябва да продължим да откреп, укрепваме този европейски механизъм за стабилност, така че да го а, направим все по-подходящ за вида кризи, които можем да видим в бъдеще. Още веднъж става въпрос за опит да се съчетаят съществуващите ресурси с най-подходящите нужди. Става въпрос за това да се осъществяват реформите, които сме предприели с по-добри механизми, които са на практика. Благодаря много на господин Марио Сентено. Благодаря ви и за ангажираността с това да се използва максимално тази възможност, за да се задълбочи нашия економически и паричен съюз, включително с прозрачност и демократична отговорност, нашето сътрудничество между Европейския парламент, парламент и Еврогрупата, силният диалог ще продължи заедно с националните парламенти и Европейския парламент, което са различни, които са различните стълбове за представителната демокрация в Европа и смятам, че с, с днешното а, събитие също допринасяме междупарламентарния диалог за по-демократичен и прозрачен демократичен а, и економически и паричен съюз. Благодаря, Марио. Преминаваме към следващата сесия по една много важна тема. Bien, mesdames, messieurs, chers collègues. Уважаеми дами и господа, уважаеми колеги, нека да продължим работата си. Много се радвам, че мога да ви приветствам тук на, на последната заключителна сесия на тази конференция. Ще се занимаем по-конкретно с следващата многогодишна финансова рамка. Всички се надяваме, че МФР ще даде на Европейския съюз средството за подготовка на бъдещето. Казвам, добре дошла на госпожа Менда Стоянова, председател на парламентарната комисия по бюджет и финанси в Народното събрание на Република България. Тя ще председателства първата част от пленарното заключително заседание имате възможност да вземете думата, но макар и много за кратко, ще имате две минути време за изказване. Ще ви бъдем благодарни, ако се съобразите с нея. И преди да дам думата на госпожа Стоянова, предлагам да изслушаме комисара Гюнтер Ойтингер, на когото благодарим за посещението ще се наложи да не напусне бързо, така че бързо му давам думата. Господин Еврокомисар, имате думата. Уважаеми господин... Той... Уважаеми госпожи и господа евродепутати, госпожа Стоянова, господин Арчи, представители на националните и Европейския парламент, госпожи и господа, благодаря за вашето работно заседание, което се провежда тези дни в Европейската столица. С интерес очаквам разговора с вас за бъдещето на Европа, както и за бъдещето на европейските финанси. Всички прекрасно знаем, че съществуват три инструмента, с които политиката оперира. От една страна това са регламенти, стандарти, закони. На второ място убедително комуникация и трето насърчаване на проекти. Финансово, финансовата страна на всички тези аспекти, е, която резултира от е, публичните бюджети. В момента подготвяме нова 7 годишна финансова рамка до, от 2021 до 2027 година. На 2 май тази година комисията официално ще представи тази финансова рамка. Към това се добавя факта, че в вашите изказвания вие можете много своевременно да отправите своите критични предложения и бележки в вашите държави вие отговаряте и за националните бюджети. Вие приемате националния бюджет, а това става с мнозинство в една или две камери на националния парламент, но винаги принципа е на мнозинството. За многогодишна финансова рамка ние също се нуждаем от мнозинство тук в Европейския парламент. За това че господин Артюи и неговите колеги докладчици от бюджетната комисия, както и всички останали докладчици носят своята отговорност. След това на мен ще ми бъде необходимо одобрението на съвета, но там единодушно, подчертавам единодушно, така че първо, вие във вашия парламент да представете си, че се налага да постигнете единодушно решение във вашия парламент. На добър час казвам аз. Аз трябва да убедя 27 министри на финансите, 27 министри е, по, в съвета по общи въпроси, външни работи, 27 правителствени и държавни ръководители – и всички национални парламенти. Вас. Всички вие сте необходими, за да мога да постигна успех. При това положение избора на папа е лесна задача. Така че много е важно да бъда разбран посещавам столиците, разговарям с парламентите, разговарям с министрите. Търся компромис, търся пакет приемлив за всички. Но на първо място искам да чуя вашите очаквания, очакванията на гражданите. Какво очаквате всички вие от Европейския съюз? В четвъртък и петък предстои е, съвет на 27-те държавни и правителствени ръководители на бъдещи 27 члена на Европейския съюз. За сега не е официално по МФР. И в нашето съобщение ние не сме извели приоритети, не сме направили предложения. Това е меню. Какво искате да получите от Европа? Какво ще си поръчате? на Европейския съюз. И моето предложение е поръчвайте само проекти, теми, развития, в които Европа може да ви донесе полза на вас и на нашите съграждани. Проекти, които Европа може лесно да финансира и проблеми, които Европа по-добре може да реши. В момента тече поредна финансова рамка с традиционни програми. Кохизионната политика, общата селско-стопанска политика или е, механизма за свързване на Европа. Е, под, подпомагането на инфраструктурата за сухопътен и ЖП транспорт или Еразъм Плюс за милиони младежи, които са мобилни, които учат из цяла Европа и които свързват своето бъдеще с Европа или Хоризонт 2020, Европейската програма за изследвания и иновации. Това са задачи, това са програми, които са актуални в момента. През последните години за вас и за нас възникнаха неочаквано нови задачи. Темата миграция – бежанците и задачите свързани с тях, тероризма, вътрешната сигурност, външната сигурност на Европа. И точно в тези нови области Европа носи полза. Можем да работим по-добре и по-ефективно в Европа. Миналия уикенд бях в Мюнхен на конференцията за сигурност, в която участваха стотици министри на външните работи и отбраната. Там ясно бе заявено, очаква се Европа сама да поеме отговорността за своята вътрешна и външна сигурност и да не разчита на американците ние, ние сме на, по път, на път към съюз на отбраната. Заедно работим по про, и проучвателни проекти, изследователски проекти за отбраната. Инвестираме заедно в изследванията и технологиите за отбрана в Европа. Ясна полза. Втори пример. Много национални министри казват. Гра граничните контрол в Европа са само необходими, ако контролът на външните ни граници не работи достатъчно добре. Когато става за бежанци от граждански войни, кандидати за обежище, съединяване, събиране на разделени семейства. Мисля, че свободното движение в Европа без е, граничен контрол между Германия и Дания, между Словения и Австрия. Това е едно огромно преимущество за нашите работещи, за нашата економика, за нашите съграждани. Но трябва да помогнем на нашите български приятели, на приятелите ни в Гърция, в Италия, в Малта и Кипър, в Испания – защото от задачи, свързани с беженците, е, например, Ирландия е почти напълно освободена. Малцина са и беженците, които стигат пряко до Финландия и в Португалия. Но ние заедно трябва да организираме граничния контрол. Сега трябва да си поръчате. Какво желаете? Европа е единственото равнище, което няма дългове от създаването на, Европ, на Европейския съюз да, задлъжнилостта е забранена. Общини, области, град, държави имат и могат да имат дългове. Кой повече, кой по-малко в общи линии всички сме твърде задлъжнели. Но Европа като цяло няма дългове. Нашия път не минава през субсидиране на дългове. А ние нямаме и право за налагане и събиране на данъци. Нуждаем се от средства ежедневно, ежегодно за задачи, които са свързани с разходи, за да можем да ги финансираме. Сега имаме две празноти в е, бюджетната рамка за следващото десетилетие. По приходната и по разходната част. Приходите – Брексит. След преходния период ще се лишим от 12-13 милиарда евро, което е нетния принос на Великобритания. А в разходната част, имаме за, е, отбрана, миграция, е, изследвания, гранична охрана. Това са допълнителни задачи за цяла Европа. За, Брексит предлагаме 50% от е, тази празнина, този недостъг да се финансира чрез економия в собствените и разходи. А за останалите 50% да съберем, да помолим 27-те е, за свежи пари, за задачи, които водят до разходи, които трябва да изпълним в името на нашите съграждани и държави членки но които можем да изпълним само чрез финансиране. Затова ние предлагаме 80% свежи пари и 20% економии от съществуващия бюджет и неговата структура. в рамките на държавите членки дискусията е доста противоречива. Дебатът е разгорещен. отдавна бях в държава членка, където министърът на земеделието ми каза, прави каквото щеш, никакви съкръщения в земеделието. След това дойдоха е, ръководителите на техните региони. И те казаха, не пипайте кохезионния фонд. И представиха подписа на стотици региони. Не искаме съкръщения на, на бюджет. Но ние не можем да се разминем без тези съкръщения в бюджета. За това искам да ви подготвя, когато един е, богат е, платец си тръгне, той е все едно да си замине богатия вичичо. Идва коледа и по телхата има по-малко подаръци. Но е, да компенсираме тази загуба само от съкръщение в бюджета би било нежелателно и неефективно. Аз не искам да нанесем щети, да ощетим селско-стопанската и хокизианната политика съкръщения, да, но не отнемане на бюджета. 5-10% съкръщение, това може, може да се постигне. Но 20-30% не. И аз ще продължа на, да казвам на всички региони в Европа, че могат да използват кохезионни програми, могат да кандидатстват за тях. Две са програмите, ще останат без съкръщения в бъдещето. Дори ще ги разширим. Това са Еразъм Плюс за младото поколение и Хоризонт Европа хоризонт след 2020 година за конкурентоспособност и иновации в Европа. През следващите дни в парламента ще се обсъждат два доклада за многогодишната финансова рамка. И двамата докладчици са тук и е, след основно обсъждане успяхме да постигнем е, таван от 1,3%. Някои държави членки казват, не, не, те не са мнозинство, един малък брой държави членки казва едно пункт точка което в общи линии е прочита на Дейвид Камеран. Моето предположение е, че ако те настояват едно, на 1,0, а другите е са 1,3, ще спечелят Путин, Ердоган и Трамп, защото Европа ще загуби възможност да управлява себе си. Загубещи ще бъдат нашите съграждани. Бъдещето на Европа, бъдещите задачи няма да бъдат финансирани. Молбата ми към всички нас е да проявим гъвкавост без готовност за компромиси трудно ще се, никога няма да се постигне единодушие. Залагам на готовност за компромис на всички участници в парламента, комисията и съвета. И последното, което искам да кажа днес. Подготвяме с сегашната МФР шестото издание на рамка за действие, тръгвайки от Жак Делор 1988 година. Но никога до сега в дебата не се е случвало това, което става днес. Между предложението на комисията, на комисията и изпълнението да има европейски избори. Затова имаме две възможности. Преди или след това. След това проблемите няма да са по-малко. Някои проблеми могат да се решат с нищо неправене проблемите, които е, съм, ви описвам, няма да се решат от само себе си. Едва когато, ако тръгнем да обсъждаме през 2020 година, ще закъснеем. Земеделците, селските райони, администрацията, изследователите, всички те очакват от нас яснота. Колкото по-скоро, толкова по-добре защото за последен път получихме предложение от комисията през 2011 година и приключихме през декември 2012 година и 2014 година бе пропиляна напълно, защото имаше документи за изпълнение, това, което наричаме рол-аут, е, създаване на нови формирования. Всичко това отне една година който иска да се учи от грешките на миналото, нека от сега до Великден идната година използваме времето да постигнем единство и яснота за всички, които използват европейския бюджет. Благодаря много. Председателят, благодаря много, господин еврокомисар. Благодаря на това, е, че ясно показахте въпросите. Сега ще дам думата на госпожа Стоянова, която да поеме председателството. Заповядайте, госпожо председател. Благодаря, уважаеми господин Артюи. Времето напредва, затова трябва да бъдем по-експедитивни. Предлагам да продължим, като дадем думата на следващите ключови говори. Госпожа Маринела Петрова, заместник министър на финансите. Пет минути. Благодаря. Um, I'll switch uh, in English uh, just to ще говоря на английски, за да говоря по-бързо. Първо от името на председателството. Искам да кажа няколко думи в подкрепа на казаното от комисаря Йотингер – Българското председателство работи в тясно сътрудничество с румънското и австрийското председателство, за да се изпълни амбициозната цел, която вече е зададена от комисията, обсъждането на следващата многогодишна финансова рамка да бъде финализирано преди Великден следващата година. Ние смятаме, че това е постижимо, смятаме, че е реалистично и смятаме, е, че може да се постигне, стига всички да се потрудят. Предложението на комисията ще бъде публикувано на 2 май. Готови сме незабавно да започнем с обяснителната фаза на преговорите, чрез кратки или по-подробни презентации пред постоянните представителства на държавите членки в Брюксел, след това първа презентация в Корепер и след това в контекст на работната група приятели на председателството, за да може да организираме възможно най-много срещи е, в рамките на реалистичното. Може би около две срещи максимум на месец, за да може да приключим обяснителната фаза и да преминем гладко към следващия етап, който ще бъде поет от австрийското председателство. Последното съобщение на комисията, което излезе преди няколко дена, много е, ясно очертава основните елементи на дискусията, очертава се основните възможности и държавите членки могат да направят своя избор. Затова смятаме, че може да се говори за малко увеличение на таваните по многогодишната финансова рамка, тъй като има много нови политики, които е, чакат да бъдат предприяти действия, както и нови предизвикателства, като миграцията, е, сигурността на външните граници и прочие. Също времено искаме да осигурим подходящо равновесие между трите основни функции на публичните финанси, а именно – преразпределение, стабилизация и локативност. Не трябва да се забравя връзката с сълскостопанската политика и с кохезионната политика. Това са традиционните политики, които са от изключително голямо значение и бихме искали те да останат е, все така приоритетни. Но разбира се, имаме предвид, че трябва да се включи възможност за финансиране и на новите политики, които бяха представени в съобщението на комисията. Това е всичко, което исках да кажа. В заключение искам само да кажа, че, в, е, че за председателството сближаването е един от основните три приоритети. И за нас кохезионната политика е основна европейска политика – и една от ключовите функции на европейския бюджет. Благодаря ви много. Благодаря, госпожо Петрова, за експедитивното експозе. А, сега ми позволете да дам думата на господин Олбрахт и госпожа Томас, са докладчици по международната финансова рамка а, в Комисията по бюджети на Европейския парламент, като всеки от тях ще има възможност по-отделно да вземе думата в рамките на 5-6 минути. Заповядайте. Yes, thank you, Chairman. Uh, we are the core Благодаря. Госпожа председател, ние сме съдокладчици по резолюцията за многогодишната финансова рамка. Аз принадлежа на групата НП, а моята съдокладчица е от групата на социалистите на практика става съвсем ясно, че сме длъжни да постигнем компромис, дори от самото съпредседателство. Извинете, съдокладчи. Самата си роля на съдокладчици. В Европейски парламент обаче не чакаме да ни се даде специално място в процедурата. Започваме да работим още от първото публикуване на документи от страна на комисията. И тази седмица ще гласуваме по политическата позиция на Комисията по бюджети на Европейския парламент, а следващия месец ще гласуваме по позицията на целия Европейски парламент. Тоест, а, а, а, когато трябва да се постигна широка подкрепа след 27 държави членки. Това е трудно, когато трябва да се постигне широка подкрепа от 750 депутати е още по-трудно. По-трудно от избирането на папа. Въпросите са кога и как да действаме, колко ще струва и къде са средствата. И започваме от това. Какво искаме да постигнем? А можем да започнем и обратно. Да вървим обратно ще се даде максимум 1% и да видим какво може да се направи с този 1%. Това са две диаметрално противоположни подход, политики. Обаче, е, всъщност, обикновено, как стоят нещата? Държавите членки казват, ето това искаме от вас да направите, обаче не можем да дадем повече от 1%. Ние тук в парламента, в различните политически групи казваме следното. Добре, хубаво е, че имаме приоритети. Въпросът им разполагаме ли с съответните средства. И ако не, тогава ще трябва да се промени е, приоритизирането. Ако ли не, ако не се променят приоритетите, тогава трябва да се предоставят повече средства. Има проевропейски партии, които казват, че трябва да се предоставят малко повече средства. Има евроскептични партии, които казват, еми добре, като няма пари, дайте да орежем приоритетите, дайте да орежем правомощите на Европейския съюз, дайте да орежем бюджета. Дебатът не е лек и всъщност става дума за цялостното ни отношение. Какво очакваме от Европейския съюз тук и днес? може да се работи изключително прагматично. Да кажем, разполагаме с а, о, традиционни действия на Европейския съюз и започваме от това като стандартна начална стойност. От там нататък вадим вноската на Великобритания и виждаме какво е нетото. И взимаме нетото и това ни е началната точка. Запазваме кохезионната политика както е, без британците, е, съскостопанската политика както е, без британците, добре, по-нататък. Какво каза комисията? Има важни политики. Еразъм плюс изключително важна а, е, и успешна политика. Отроява се. Отвоява се Косме и а, е, помощта за заето за младите. Добавя се допълнителна дейност в областта на миграцията и сигурността и отбраната. И както и да го смятаме, се стигаме до 1,3% от брутния национален доход. Тоест не сме започнали от 1,3% да се чудим после как да го разпределим, а стигнахме до 1,3% като необходима сума. Ако ли не, съветът трябва да реши какво да се ем, премахне от европейската политика. Това означава от какво иска съветът да се откаже. Какво искат какво искате? Да се е, е, изтеглим от граничния контрол или да се изтеглим от научната дейност? Или да се изтеглим от кохезионната политика или от селското стопанство? И как ще реагират гражданите на подобни ограничения? И преди да предам думата на колегата Тома, не искам да кажа следното. Европейският парламент представлява същия политически спектър, който и вие представлявате в националните си парламенти. Тоест, става дума за едни и същи политически семейства и на национално, и на европейско равнище. И ние, представителите на различните политически убеждения, се обръщаме към правителствата и настояваме те да заявят своите позиции съвсем ясно. Не само пред нас, а и пред гражданите и да кажат какво можем като граждани да очакваме от Европейския съюз. Защото ако обещаваме прекалено много и после не изпълним обещаните си, тогава хората само ще загубят доверие в Европейския съюз и ще си кажат, Европейския съюз не функционира добре. И така, това е основната ни задача. Ясно е, че е, бидейки от различни части от политическия спектър, може да имаме различни позиции, но най-важното е да постигнем една честна и ясна позиция за това какво искаме от Европейския съюз и да я изяви, Заповядайте, госпожо Тома. Благодаря, ще се изкажа на френски. За Европа, както и в други области в живота, чудесни са обясненията в любов, но те не са достатъчни. Оттам нататък трябва тази любов да се докаже. Как ще се докаже любовта ми? Чрез бюджета. Много обяснения в любов има към Европа, но все по-малко доказателства. Нееднократно се наманяват бюджетите. Първо в контекста на многогодишната финансова рамка, която е по-малка в сравнение с предходния бюджет, вземайки предвид и включването на Харватия бюджета за 2018 година по същия начин е намален в сравнение с този за 2017 година. И също времено всеки един месец се чуват големи а, декларации, а, е, обещават се нови мерки, нови приоритети за Европейския парламент. И така, иска се от нас да правим повече. Границите, отбраната, инвестиции, обаче с по-малко средства. Това не може да продължава така. Господин комисар, за да се постигне компромис, и аз напълно съм съгласна, че е, трябва да се постигне компромис. Именно заради това работим като политици. Постигаме компромиси е, ежедневно. Въпросът е това да са компромиси приемливи за всички. Ние смятаме, че е от интереса държавите членки да приемат и поддържат минимум бюджета на нивото, на което се намира той сега. Става дума и вземайки предвид излизането на Великобритания и, както каза колегата ми се докладчи господин Обрихт, на за да може да продължи да функционира традиционната политика на европейския политик, да се засилят основни политики като еразъм и научно-развойната дейност и още няколко важни политики, както и новите политики, които са възложени на Европейския съюз. И това може да се постигне само единствено, ако се говори за 1,3%. Оттам нататък, как да процедираме? Госпожа Маринела Петрова заяви, че ще има две заседания месечно между съвета и комисията. Много се радваме. От, отлично е това, че се планира такава редовна съвместна работа на комисията и съвет. Моят въпрос е обаче, какво сте предвидили за обсъжданията, в които да участва Европейския парламент? Нека да ви припомня, че процедурата е съвсем ясна в края на процеса Европейският парламент трябва да даде своето съгласие по предложението, което съвета разработва с комисията. Съгласие означава необходимост за обсъждане предварително. Затова моят въпрос е как можем да работим заедно, заедно с националните парламенти, с които полагаме усилия да се срещаме възможно най-често. И в заключение, съвсем прагматично, както подходи и колегата ми, господин Обрихт. Вълшебни пръчици няма. Ако искаме да запазим нивото на бюджета на Европейския съюз, на, на това ниво, на което се намира в момента, не можем да разчитаме само на националните бюджети. Това не е добре нито за националните бюджети, които също имат своите приоритети, нито е добре за бюджета на Европейския съюз, който продължава да намалява. Единственият начин е да се а, върнем към началото на е, европейската бюджетна мисъл и а, да обмислим възможностите и за собствени приходоисточници. Именно заради това Европейският парламент ще гласува е, да се направи обвързване между бъдещата многогодишна финансова рамка и едно предложение за собствените приходоисточници. Заедно с докладчиците за собствените приходоисточници сме създали един график на действие, е, спрямо който да действаме успоредно и ще продължим да действаме така до края, т.е. до момента на даване на съгласие на Европейския парламент за многогодишната финансова рамка и се надявам, госпожо министр, госпожо Петрова, че не, че няма да очаквате парламентът да даде, да даде своето съгласие е, незабавно след е, изборите, е, без да имало достатъчно срещи. За това предлагам да се промени графикът, така че преговорите да започнат възможно най-бързо. Благодаря ви много. Благодаря ви. Господин Артуи, заповядайте да продължите да модерирате дебата. Мерси, мадам euh, la президент благодаря, госпожо съпредседател. Благодаря ви на вас и давам думата на господин Махир Алкая, член на, комитета, на Комисията по финанси на парламента в Нидерландия за не повече от 10 минути. Благодаря, господин председател. Благодаря, уважаеми представители, дами и господа за изказаните до момента. Благодаря и на преждеговорите за това, че споделиха своите гледища по многодишната финансова рамка и аз и за мен е чест да споделя гледащето на Холандската социалистическа партия. Два момента, защото ще се опитам да съм кратък. На първо място, че рамката е достатъчна подкрепа за общностите на всички държави членки. Нека бъда откровен, това не е даденост. Искаше ми се да мога да ви кажа, че няма дебат, какъвто и да било за ефективността и ефикасността на европейските бюджети и тяхното разходване, но разбира се, че има такъв. Разбира се, като социалист и като международен активист, аз смятам, че солидарността е важна. И когато разглеждаме социалния фонд, кохезионния фонд или ОСП, има много скептицизъм в населението. Всички съвсем правилно се чудят доколко солидарността и преразпределението на богатствата се организират най-добре на европейско равнище приноса на европейските държави членки към а, бюджета без да се проведе нужния дебат, ще е изцяло в полза на националистическите партии и за съжаление вече го виждаме това като явление не само в Нидерландия. И така стигам до втория момент, на който искам да се спра. Брексит ни дава една голяма възможност в това отношение. Имаме много възможности сега, като е, когато една държава членка избра да напусне Съюза. Трябва да покажем сега на всички националисти, че Европейския съюз не е влак, който се движи по релсите и е, ще иска все повече и повече от държавите членки след всяка криза. Трябва да обърнем нещата напълно и да покажем, че хората наистина могат да влияят на това къде се движи този флаг. Ето защо не може да се игнорира ролята на националните парламенти. И тук искам ясно да споделя с вас нашето мнение по бъдещата финансова рамка за Европейския съюз. Малък и ефективен Европейския съюз, където единствено проектите с трансграничен характер имат приоритет. Съфинансирането на тези проекти ще бъде с участие на държавите членки и също така харчовете за европейски институции да бъдат намалени максимално бюджет, който а, пасва на тези амбиции, трябва да бъде адаптиран след Брексит и тогава единствено можем да осигурим достатъчно подкрепа за финансовата рамка и да а, разчитаме отново на доверието на нашето население. С нетърпение чакам а, дискусията от тук нататък. Благодаря ви, господин председател. Благодаря. Благодаря, господин Алкая. Сега давам думата на тези сред вас, дами и господа, които пожелаха 10 от вас. Ще е, ви помоля наистина да се вместите в по 2 минути. Господин Андрей Слаща има думата, който е от е, Полския парламент. Не, не би да си е тръгнал. Апарамо. Е, Dziękuję panie przewodniczący ze względu Благодаря много, господин председател. Нямаме много време, за това ще се опитам да бъда кратък. Полското правителство и полския парламент следят дискусията по бюджета и искаме да почертаем, че трябва да се концентрираме върху това, което вече работи в кохезионната политика и ние смятаме, че точно както каза и комисаря Йотингер, е, там има много висока добавена стойност и а, Кохизионната политика е един много оптимален, пробван инструмент, ще позволи сближаване между държавите членки и смятаме, че тази висока добавена стойност е свързана с проекти в областта на инфраструктурата и апелираме към вас, щом започнете да работите по новата многогодишна финансова рамка, да си спомните, че трябва да подкрепите това, което а, включва тези проекти в а, Вия Карпатия, Вия Балтика. Това не са само важни проекти за много държави членки и за централните европейски държави. Те са ключови за всички европейски държави. Полското правителство, Полския парламент са а, убедени, че това, което се предлага в кохизионната политика и общата селско-стопанска политика са много важни отговори на големите предизвикателства, като кръговата економика, като а, климатичните промени и също така ще подкрепят иновациите, както и цифровия пазар. Благодаря. Благодаря ви. Ян Крайнер има думата от австрийския парламент. Yes, uh, thank you, Mr. Chair. Uh, Благодаря, господин председател. а също накратко само ще се спра да собствените ресурси. Мисля, че има редица данци, които предлагат добра идея които държавите не могат да събират на национално ниво, тъй като ще се натъкнем на сериозна дилема, например таксата за керосин, като самолетно гориво. Ако само една държава членка не може да го прилага, както да данъка върху финансовите операции и въглеродните емисии, които са само в ущърп на държавите, ако тръгнат да ги събират сами. Мисля, че като се мисли за европейски ресурси, нека се помисли за общо европейски такси, които държавите членки не могат да събират ефективно ефективно. Това ще ни оформи ам, а, излишък без особена полза за държавите членки. А след като Европейския съюз се нуждае от средства за важни проекти, които държавите членки не могат или не желаят да внесат в Европейския съюз, мисля, че подобни идеи ще бъдат във всеобща полза. Думата има сега нашият колега, който отговаря за доклада за бюджета и е докладчик Зигфрид Мирошан. Благодаря, господин председател. Многодишна финансова рамка трябва ясно да определи връзката между институциите и гражданите в Европейския съюз за следващите 10 години. Според мен трябва да се намери добрия баланс между традиционните приоритети, които бяха селското стопанство и ам, политика на сближаване, защото това всичко е важно. Става въпрос за сигурност на продоволствието и всички граждани на Европейския съюз. И новите приоритети обаче, което са свързани с безопасност, сигурност и а, повече а, да правим в областта на отбраната, за справянето на кризата, с, с кризата за бежанците и повече ориентация към бъдещето. Така че ни трябва един добър баланс и повече гъвкавост. Видяхме това, когато преговаряхме по бюджета за 2018. Видяхме, че през 2013 взехме е, решение за този бюджет, когато наистина не виждахме предизвикателство в областта на тероризма, идващата миграционна криза. И сега всъщност продължаваме да предоставяме средства за всичко, което е важно, като в същевременно се справим с миграционната криза и да речем работим с Турция, трябва ли ни фонда EFSI, който повече от 2 милиарда евро предостави към инвестиции, идващи от европейския, европейските държави. Също по, по подобен начин може да се действа и с Африка. Така че моето ключово послание е, че е много важна гъвкавостта. През 2025 може да има нещо съвсем необичайно, което може да се случи и така да постави в опасност нашите първоначални приоритети. И в заключение, господин председател, колегите дали се притесняват за това да има повече европейски средства в Европейския съюз. Какво очакваме да постигне Европейския съюз? Това е въпрос, на който трябва да си отговорим. Ако всички казваме, че трябва повече да направи съюза за сигурността, за външните ни граници, за противодействие на тероризма и така нататък, трябва да се сме откровени с хората и да кажем, че не може съюза да прави повече с по-малко ресурси. Разбира се, че всичките тези елементи са важни, ефективност, ефикасност, по-добро сходване и комисията много прави по този въпрос. Не можем да по, стигне много повече с много по-малко. И разбира се, чух господина Алкая и господина от Австрия също много внимателно го слушах. реалността е следната. Ако искаме Съюза да постигне повече, разбира се, че ни трябва едно е, средно, отговорно увеличаване на бюджета. И последното ми е следното. Ако искате да има повече в бюджета, а, ние също ще получим повече всички тези ползи, които ще имат а, държавите членки а, и техните граждани. В крайна сметка, всяка държава членка, като нетни ползи, няма да има по-малко от тях. Това е всичко от моя страна. Благодаря, господин председател, за това, че проявихте щедрост към мен и ми позволихте да пресроча времето. Благодаря. Сега думата има Матия Софир от Унгарския парламент. Благодаря много, господин председател. Дами и господа, след 2020 година многогодишна финансова рамка ще бъде изправена пред редица предизвикателства. Едно от най-големите е, големи предизвикателства, една от които, едно от които ще бъде загубата на средства от Великобритания – Също така трябва да предвидим и разширяването към Западните Балкани, което също е свързано с разходи. Все пак обаче, за да компенсираме тази загуба на приходи, ще трябва да направим всичко това с допълнителни приходи а, от държавите членки, но не в ущърп на европейските политики. Важно е да подкрепяме конкурентоспособността и сближаването в политиките в бъдеще. Ето защо ние не подкрепяме намаляването, значителното намаляване на средствата за сближаване. Първо трябва да определим приоритетите и целите на бъдещия бюджет и след това да разпределяме бюджетни ресурси. Трябва да разработим рамка, която е ясна, прозрачна и добра за всички. Унгария е готова да увеличи своя принос след 2020 година, което означава е, увеличаване на приноса над 1% и а, за това обаче ще трябва да видим едно добро предложение. Предложенията ще видим най-късно през май 2020 от комисията, което позволява на парламента да свърши своята законодателна работа на време. От политическа и практическа гледна точка трябва да има споразумение колкото може по-скоро, защото трябва да осигурим правна сигурност и финансова безопасност за използването на европейските средства. Благодаря. А сега... сега давам думата на Елиас Мериантус, представител на Кипърския парламент. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που έχουν Господин председател, това, което чухме от комисаря Йотингер е много интересно Това, което трябва да направим е да включим нужните гаранции в бюджета, за да може Европа да се изправи пред кризите, които ще се появят. Трябва да има помощ за държавите членки, които е, срещат проблеми. Както спомена и комисаря, тази солидарност следва да бъде изрично включена в следващата му финансова рамка и също предстоящите промени в различните механизми а, също трябва да бъдат отразени защитата на европейските а, граници, а, енергийната сигурност. Има също а, залежи в ед... близо до бреговете на една държава членка, която друга държава членка иска да предотврати а, използването им. И това е важен момент. Трябва тези енергийни ресурси е, да бъдат използвани, да имат достъп до тях и когато става въпрос за кохезионната политика и общата селско-стопанска политика, те трябва да играят една важна роля за намаляване на разликите между държавите в Европейския съюз, но тези политики следва да останат сред приоритетите в следващата комунична финансова рамка и да няма промени в а, самата рамка. Що се отнася до българското председателство, искрено се надяваме те да продължат да настояват на дневния ред за европейско сближаване. Когато а, погледнем в бъдещето, когато се грижим за бъдещето, трябва националните, регионални характеристики да, вземат, да бъдат взети предвид, да обърнем внимание на островните региони, изолираните региони, продължението от Европейската комисия, фонда за гарантиране и програмите за младеща, гаранциите за младеща. Всичко това трябва да се включи, за да могат младите да се включат в трудовия пазар. Цифровата економика е важна, трябва да работим заедно с МОД и гражданското общество, социалните партньори по всички тези въпроси. Благодаря. А сега думата има колегата, член на Европейския парламент, заместник председател на е, комисията ЕКОН, Димитриус Павадимис. Благодаря, господин председател. Мисля, че нашия докладчик по а, финансова рамка правилно каза, че трябва всички да инвестираме повече в бъдещето. Всички ще спечелят от това. И държавите членки, които са нетни приносители, и тези, които са бенефициери. Разбира се, че се опитваме да направим повече с по-малко пари, е, затова и а, няма как да приемем такъв а, нисък а, бюджет. Ние смятаме, че парламента трябва да настоява до край, трябва разъм Плюс, Хоризонт и всички други програми да бъдат увеличени средствата за тях и нито едно евро от а, обща селско-стопанска политика и от а, кохезионната политика да не се отклонява, терористичните заплахи, миграционната криза, всички те а, всички тези теми се нуждаят от повече е, средства, трябва ни по-амбициозен бюджет за следващите години за Европейския съюз, на който му трябват повече средства и ни трябват поне 2-3 нови източника на а, приходи, например някакъв вид а, данък за керосин а, или ракетно гориво, а, извинявайте, а, самолетно гориво или някакъв друг вид данък. А, или други е, механизми за предотвратяване на дъмпинга и всички тези средства да се е, да отиват директно в европейския бюджет. Не смятам, че е, парламента просто трябва да подкре, подкрепя първоначалните предложения, трябва да сме по-амбициозни, да изискваме повече, за да можем да се изправим а, срещу отношението на някои много егистично настроени държави членки, когато говорим за а, нашите общи европейски усилия. Не можете да взимат повече, отколкото дават. Благодаря. Кристос Стайковас има думата, представител на гръцкия парламент. Благодаря, господин председателю. Епро. Европейското единство е поставено на нови изпитания. Те изискват нови прозра... изискват нова, прозрачна и стабилна многогодишна финансова рамка, която обаче всички ние трябва да приемем. В условията на повече прозрачност, повече гъвкавост и по-солидни резултати за Европа. Както се изрази господин еврокомисарят, говорим за меню. Как изглежда това меню обаче? Говорим за инвестиции в публичния сектор, преразпределение и стабилизация, стимули за държавите членки за повече солидарност, конструктивна солидарност между държавите членки и положителни реформи, преценка и баланс между финансиране и спазване на основните права и върховенството на закона. Да се справим с миграцията и бежанците в един период, когато тези миграционни потоци са крайно несправедливо разделени между държавите членки. Тази е, да не, без да забравяме селско-стопанската политика и развитие на селските райони. Нуждаем се от повече изследвания и иновации, повече, по-добро развитие на е, е, селските райони, на укрепване на външните граници, работа за младеща, подпомагане на островите и си да продължаваме да работим за цифровата економика. Това е положението в настоящия финансов ландшафт. Нуждаем се от нови средства. Председателят благодаря Адам Бар, Барна от Румънския парламент. Благодаря председателю. Нашите разговори днес се отнасят сам, не само за а, бъд, бъдещата финансова рамка, но и за бъдещето на Европейския съюз изобщо. Мисля, че преоценката на европейските политически приоритети не бива да вбива клин между днетните плаци и останалите държави членки. Дебата трябва да преодолее различията, не да ги задълбочава. Второ, за демократичен контрол на европейските финанси и доверие. Днес е, доверението в европейската економика е, е намаляло. Европейските граждани трябва да си възвърнат доверието. Е, всичко това трябва да намери отражение в бъдещия дебат тук и в държавите членки. Да, Брексит ще намали нашия бюджет, особено след 2020 година, но възникналия недостиг трябва да се запълни без натиск върху държавите членки, да се потърсят решения като в новите, така наречените политики от ново поколение, като изследвания, технологии и иновации трябва да опростим бъдещата многодишна финансова рамка и да потърсим нови решения. Диверсификация на европейските ресурси, така че да можем да се справим с на лежащите въпроси като миграция и обежище пред новата финансова рамка. Можем и трябва да бъдем нахорчиви и гъвкави. И не на последно място от начина по който ще изградим бъдещата финансова рамка ще е, определи бъдещето на Европейския съюз. Убедени сме, че чрез извеждане на нови приоритети в новите политики, като цифрова економика и единен пазар, ние ще дадем ново бъдеще а, на Европейския съюз. Изключително важно е да поддържаме и развиваме кохезионната политика и ОСП които ще си останат и след 2020 година сърцевина на европейския проект. Благодаря. Председателят София Рибейро, португалския парламент. парламент. Благодаря, господин председателю. Господин Етингер ни призова да проявим повече гъвкавост в парламента и в преговорите за МФР. Притеснена съм обаче, че гъвкавостта предвид политиката на сигурност ще понесе сериозни удари след Брексита. Миналата седмица комисията разработи различни сценари за МФР и кохезионната политика за ОСП. Там се каза, че е, че трябва, не, не можем да увеличим, докато за ОСП се говори за 30% намаляване, което е катастрофа. Смятаме, че специално в момента селско-стопанската политика не бива да бъде подлагана на сериозен натиск, защото и там има предизвикателство, нови условия на пазара, нови моменти в хранителната и продоволствена верига, самозадоволяване с хранителни продукти, устойчиво развитие и особено подходящо ценообразуване за производители и потребители. Нуждаем се от устойчив анализ на ситуацията и е, европейската политика не бива да бъде мащеха на селското стопанство да не се разработват нови политики в ущърп на земеделската политика. Тя има пряко отношение към 90% от европейската територия. Благодаря. Председателят благодаря сега Герасимус Палавурас от гръцкия парламент. Благодаря, председателю. водещите лица в Европейския съюз говорят за силна Европа с сближаване, но, но това предполага и политическа воля. Нуждаем се от единна база економически и финансово трябва да осигурим базата като едновременно с това обаче се правят съкръщения в ОСП. 5%, а в кохезионната политика и структурните фондове с 10%. По този въпрос се говори и сега, но след Брексит е, не ни се дава вярна информация. Има доклади, че структурните фондове ще намалеят с 20%. Именно сега, господин председателю, когато нараства социалния и економическия дисбаланс с голяма безработица, когато има маргинализация на определени части от населението и приток на мигранти, това е много трудно. Нуждаем се от подкрепа за по-слаби и отдалечени изолирани райони, за островите и далече от индустрията а в миграцията имаме и економически проблеми. Нека не си затваряме очите. Трябва да се даде помощ на държавите, посрещайки най-много мигранти. Трябва да има справедливо разпределение. И накрая въпрос. Въпрос, който поставиха и колегите. Откъде да дойдат парите? Вчера говорихме за борба с данъчните измами как големите фирми не плащат данъци. Нуждаем се от обща данъчна политика. Трябва да преодолеем економическия и социален дъмпинг между държавите членки. Сега трябва да се погрижим за подходяща структура в Европейския съюз. Тези дни се каза, че тук е, има, в Германия има над 8% излишък. Това означава повече заетост за младите. Това е необходимо в името на населението. Нуждаем се от реални мерки в полза на работещите. Нуждаем се от обща социална харта с правата на работещите и в името на, общ, на, социалната, на социалното сближаване. И нека не забравяме, че настоящото положение е, налива вода в мелницата на крайно десните и екстремистските партии. Нуждаем се от конвергенция и от устойчиво развитие без социална маргинализация. Сега Йорген Андерсън от шведския парламент. Благодаря, господин председателю. Едва ли ще се изненадате да чуете, че нямам общ, общо мнение по тази рестриктивна бюджетна политика. Тук водим важна дискусия и аз приветствам този факт. Приветствам също възможността да изкажем своето мнение по тези важни въпроси. Важно е да осигурим общо финансиране – и да го обсъдим. Но става дума и за амбицията за по-голям бюджет. А като слушам колегите, някои изказвания звучат доста драматично. Може би е, има и други решения. Тук се чуха мнения, че благоденствието, богатството трябва да се разпределя по-добре, да се работи за повече растеж. Стана дума за 150 милиарда е, за економически дейности. Е, от различен порядък Има обаче и други въпроси, които да подпомогнат развитието и по-доброто разпределение на благосъстоянието. Могат да се намерят и други възможности в европейския бюджет, за да се постигнат по-добри резултати. Например, как да развием по-добре единния пазар или как да се борим с, протекционизма в Европа и еврозоната, защото това също се отразява на разпределението на благата особено в развитите страни се изграждат напредналите страни изнасят своето производство в развиващи се страни, за да правят економия на разходи. Трябва да сме готови да работим и, по този въпрос. И накрая казва председател Александър Иванов от Народното събрание. Благодаря, господин председателю. Сега ще премина на български. Който се провежда и е хубаво, че се води в тази зала и на друго ниво, със сигурност трябва да излезне в едно заключение, което да продължи усилията на всички страни членки на намаляване на неравенството в социалната сфера и заплащане. Но говорейки, говорейки за въвеждане на нови данъци, може би трябва да си припомним едно проучване, именно проведено от Европейската комисия и 2015 година е установено, че поради данъчни измами и то свързани с VAT, с Value Added Tax, с ДДС, 150 милиарда евро не са събрани в 27-те държави в държавните им бюджети. Така че да потърсим резерва, може би този дебат, резерва в националните данъчни приходи, когато говорим за увеличаване на вноски, ако трябва да се обърнем към някои държави да увеличат своите вноски към бюджета на Европейския съюз. Само това исках да ви напомня. И второ исках да кажа, той господин Йотингер го няма, но говорейки за компромиса, който той говори, трябва да се достигне до този дебат и това решение компромисно от всичките страни членки, е много важно да си припомним едно нещо, че една система е толкова здрава, колкото най-слабата брънка в нея, най-слабото извено. Така че задължително призовавам всички да продължите кохезионната политика и всички програми, които избориха и преждеговорящите, да не бъде съкрещаван от тях и да не бъде търсен там резерва. Благодаря ви. Мерси. Благодаря. Благодаря, уважаеми колеги, за участието ви в този дебат. И тъй като имаме още малко време до 5.15, се обръщам към съдокладчика госпо, госпо, съдокладчиците госпожа Тома и господин Олбрихт с молба да направят кратък коментар. Имате думата. Благодаря, господин председател. Ще бъде възможно най-кратка. Както и колегите от националните парламенти, е, съм убедена, че е, дискусията е богата, интересна и е, трябва да продължим да обсъждаме тези теми. Разбира се, е добре да работим в някакъв контекст, в който си сътрудничим и в който националните парламенти и европейските парламенти работят заедно защото така ще ни е много по-лесно да постигнем съгласие. И оттам нататък ще ни остава да убедим и правителствата на своите държави. Именно за това е толкова важна дискусията с националните парламенти. Благодаря, Ян. Благодаря, господин председател. Съгласен съм, че този дебат е по-различен от предходните дебати, които сме провеждали с колегите от националните парламенти. На няколко пъти до сега е имало дебати, които са били до голяма степен формални, тържествени, по-скоро церемониални. А сега говорим за много конкретни въпроси и за доста сложни въпроси. И изборите, които трябва да пред... направим, няма да са лесни. И разликата в предлаганите подходи не е само разлика между различни политически партии. не Има различни позиции в държавите членки. Някои от колегите, които се изказаха, реално представляват позицията на своите правителства и това не трябва да се пропуска. Депутатите от националните парламенти са избрани от хората и са избрани на избори, точно както и, и ние в Европейския парламент. И трябва да представляваме гражданите. Ако гражданите се боят, ако искат да се вложи повече в сигурност, един от най-важните елементи, и ако гласоподавателите кажат, искаме да бъдем, да бъдем да бъдат защитавани границите, е, тогава основният въпрос е разполагаме ли с ресурсите да се защитават границите. Връщам ви отново към документа на комисията от миналата година. Там има различни варианти и комисията казва, вие си избирате. Може да има слаба охрана на границите, да има 500 а, е, примерно гран... служители на гранични войски, или пък да има 20 000. Или ако искаме свръхсилна защита на границите, както се действа в Съединените щати, тогава 100 000. Въпросът е да се избере какво искаме. Ако искаме да кажем 80 или 100 хиляди души да защитават границите, тогава това трябва да се финансира. Хората искат от нас да се осигури защита на границите ми. В такъв случай трябва да се предприеме нещо. Да споменем сега традиционните политики. Кохезионната политика, сълскостопанската политика. Е, те са традиционни. Отидете обаче в България, Польша, е, Чехия и ще видите, че много е, често кохезионната политика отива не само за строителство на пътища, но и за научно-развойна дейност и въобще за постигане на сближаване на тези страни към европейските средни стойности по а, всички възможни начини. Ясно е, че кохезионната политика не е политика, която трябва да отива за финансиране, да кажем, на плувни басейни. Но трябва да се види и с какво тя допринася. И във връзка с казаното от колегата от Швеция, Наценява се способностите на европейския бюджет. Някак си всеки си мисли, че с този бюджет може да се направи всичко, но всъщност това не е така. Може ли да се намалят средствата за борба срещу безработицата сред младите от европейския бюджет? Ами, ако се намалят, ставаме съвсем несериозни. В крайна сметка целта е да имаме действително въздействие, да се постигне, е, е, е, да се стимулира допълнителен ефект – защото иначе само се самозалъгваме и, лъжем гражданите, че този бюджет може да постигне всичко. Това не е вярно. И гражданите искат от нас да сме много ясни и точни какво искаме и какво можем да направим. И както и моята съдокладчица, госпожа Томас каза, ние сме на ваше разположение. Във всеки един момент, в който имате интерес да обсъдим елементи от бюджета на Европейския съюз, обърнете се към нас. Благодаря. Благодаря на Яна Обрихт и на Изабел Тома. Благодаря на всички, които се изказаха. Благодаря. Вече стигаме до края на днешното ни заседание. Има желание от страна на Европейската комисия, на е, Генерална дирекция бюджет, е, е, генералната директорка. Благодаря ви много. Искам да се изкажа от името на комисаря Етингер, който трябваше да отиде на друг ангажимент. Не възнамерявах да говоря, но просто искам да кажа. Европейската комисия също е на ваше разположение. Ако имате каквито и да ви било въпроси, пишете ни, както комисарият вече каза както господин Олбрих, подчерта, излязохме с публикация миналата седмица и за нас е много важно да работим с националните парламенти. Готови сме да отговорим на всичките ви въпроси за този документ или за многогодишната финансова рамка в по-общ план. Благодаря ви много, господин Арчи, че ми дадохте думата за да направя тези кратки коментари. Благодаря ви. Е, благодаря на всички. С това приключваме работата си за днес. Изключително богата дискусия. Успяхме да установим до каква степен имаме е, съвместни отговорности. Е, вие, депутатите в националните парламенти и ние в Европейски парламент. И по отношение на економическото управление, и по отношение на бюджетните въпроси. И във връзка с подготовката на бъдещата многогодишна финансова рамка, всъщност ангажиментите ни са свързани с решение за периода от 2021 година до 2027 година. Честно казано, аз няма как да си представя точно какви ще са събитията през 2025 година. Въпросът е че трябва да има възможност за действие, когато възникнат непредвидени обстоятелства. Това стана сега с тази многогодишна финансова рамка. Ето, например, с масовата миграция през 2015 година. Опасявам се, че тогава Европа първоначално беше доста безсилна и се наложи да ангажира допълнителна е, допълнителна галактика от е, бюджетни е, инструменти. Затова трябва да имаме ясна визия за Европа. Какво искаме от Европа? Как искаме да изглежда тя? Какво искаме да нейното бъдеще? И как да се защитаваме срещу опасностите, с които се сблъскваме, включително и в контекста на глобализацията? Така че е, това е, е, са теми, по които трябва да сме изключително ангажирани. Европейският бюджет е, също може да бъде финансиран от собствени приходоисточници до някъде, но това по-настоящем са само някои мита. Останалите 90% всъщност от националните бюджети. От там нататък всичко зависи от вас. Вие гласувате по националните бюджети. От там нататък друг важен въпрос компетенциите в областта на отбраната. Трябва да говорим а, по, за съвместни действия само там, където те имат действителна добавена стойност за всички нас, ако се предприемат на европейско равнище. И във връзка с а, а, работата на, господин, на групата на високо равнище за собствените приходоисточници, председателство от господин Монти, тя можеше да обсъди възможни е, собствени приходоисточници, които евентуално в последствие да доведат до намаляване на вноската на, съответ... на държавите членки. Е, но въпросът е постепенно да се излезе от е, ситуацията, в която сме разделени на два лагера, които са длъжни да проявяват да работят в контекста на солидарност, но се чувстват принудени, а именно нетните платци и нетните получатели от бюджета. И така с днешната ни конференция искахме да подчертаем и необходимостта да се направи ясна връзка между следващата многогодишна финансова рамка и новите а, собствени приходоисточници. А, първите показатели, а, първите данни за работата на съвеса по темата съвета, извинете, не ни кара да сме особено оптимистично настроени, но от друга страна, вие като депутати в националните парламенти имате тясна връзка с правителствата си и можете да окажете е, съответното влияние да обясните, че всъщност това е от общ интерес. Е, да обясните и на общественото мнение. Защото в крайна сметка може и общественото мнение да повлияе на правителството, защото има много конференции на тема миграция, сигурност, цифровия пазар, кибератаките, гигантите в интернет, които не плащат никакви данъци в Европа. Но всъщност това е вина, по вина на европейците, защото европейските държави се конкурират да дават данъчни облегчения, за да привлекат към своите територии тези гиганти. Освен това, дали бюджетът да е 1,2 или 1,3% от брутния национален доход или повече, това предстои да се обсъди. обсъди. Въпросът е, че нямаме за цел да се увеличат публичните разходи в Европа. Ако на национално равнище, когато обсъщате бюджета, трябва да имате предвид, че по бюджетите има национални компетенции. Ако обаче държавите трябва да работят самостоятелно в областта на а, миграцията, на контрол на границите, на отбраната и прочие, и ако установите, че на национално равнище това не се постига достатъчно ефикасно а, и че ако се работи съвместно на европейско равнище, това ще е по-ефикасно, тогава би било съвсем логично съответните ресурси, които са на, разполож... на разположение в националния бюджет, да бъдат предоставени към европейския бюджет. По същия начин а, а, може да а, а, се увеличи европейския бюджет, а, но средствата за определени политики на национално равнище пък да бъдат на намалени, тъй като тези функции се поемат от европейския бюджет. Именно заради това трябва да имаме предвид тези аспекти, когато работим по бъдещата многогодишна финансова рамка. Разбира се, основният въпрос тук е какъв е общият ни поглед към бъдещето на Европа, каква е визията ни, каква е амбицията ни за Европа и ако имаме такава обща визия или обща амбиция, то ще трябва да поемем и съответните бюджетни отговорности. И държавите членки трябва да си дадат сметка, че за да се гарантира сигурността на гражданите на Европа, трябва, ни е необходима повече Европа. Именно заради това ви каня да се срещнем на, отново през септември, 17 и 18 септември в Виена за следващата междупарламентарна среща, тъй като а, Австрия поема председателството и там ще продължим осъждането на многогодишната финансова рамка. И съм сигурен, че ви вече работите активно в националните парламенти и че там се обсъжда многогодишната финансова рамка. И за периода 2021-2027 година трябва да се поемат подходящите ангажименти, да изпълним своята отговорност. Не можем да си позволим да се издъним, ако мога така да се изразя. Благодаря много, благодаря на, на моята съпредседателка от България, която а, работи много ефикасно. Благодаря на всички. Лек път към дома. Аз изпращам, че Не. Не.